Right. Um, good afternoon, ladies and gentlemen. Добър ден, госпожи и господа. Можем ли да приемем дневния ред по четвърта точка и след това вече ще направим преглед на триолозите, на тристранните срещи във връзка с кабелните съоръжения, с газовите инсталации и е, правата върху интелектуалната собственост. Няколко съобщения от председателя. В началото на залата, съвсем отпред, можете да получите кодове, с които да, осигурите, да си осигурите достъп до документите по електронен път. Действително, в някои случаи се налага един-два пъти да опиташ, докато получиш достъп до интернет. Правим всичко възможно, за да улесним този достъп. Нашата комисия по промишлеността и научните изследвания всъщност се занимава най-вече с тези въпроси. Е, още повече, че е, се опитваме да пестим хартия и да минем на е, електронен носител на документите и данните. И освен това, можете, естествено, ако имате така и така достъп до интернет тук в парламента, да намерите документите в и e митинг към Европейския парламент. А, освен това има и е, един нов брой, 62 на е, е бюлетина. Вие ще намерите доста интересна информация там. Ще видите и посещенията на делегации, включително и в Вашингтон. Действително, депутатите на снимка на първа страница на бюлетина. И така, сега, протоколът от последните заседания ви е изпратен. Имате ли възражения? Ако няма, ще го смятаме за прият. Трилога по а, газовите а, съоръжения, а, личното, а, личната защитна екипировка и кабелните инсталации. Това са всъщност трите досиета, трите файла. Започнахме вече разговори по трите регламента и с съвета и с комисията. Още преди лятната вакансия, междувременно вече се срещахме и с докладчиците в Сянка многократно и сътрудниците от секретарията работиха много усилено през лятото. Имахме възможност да а, разговаряме многократно по стандартите и основните а, раздели, основните теми в а, регламентите ще се опитаме да осъвременим и да опростим стандартите. Благодаря много на всички, които участваха в подготовката на тази работа. И така, сега преминавам към авторските права. Е, има работна група, която е, работи под ръководството на Катрин и Даниел Далтон. Бълг... Катрин е, Стайлър. Да, благодаря, госпожа председател. Имахме вече една първа среща след вакансията. Говорихме за трансграничните проблеми, за правата върху интелектуалната собственост в рамките на Европейския съюз, прехвърлянето на такива права през граница. Мисля, че част от темите, които се обсъждат, се отнасят всъщност до различните бизнес модели. Това е, което прави впечатление. И ми се струва, че принципът е, е, на териториалност като че ли не се признава изцяло от всички е, участници в работната група. Предполагам, че и Даниел ще се спре на тези въпроси. Ние се опитваме, колкото е възможно по-бързо, да приключим с обсъждането на въпросите. Така че Ще трябва очевидно да положим усилия, за да убедим и тези от участниците, които не са абсолютно убедени все още от необходимостта да се уредят трансграничните проблеми. Има твърде много предизвикателства, има много нерешени въпроси. Нашата комисия е оправомощена да работи по тези въпроси. Е, не сме единствените, естествено, но ние също имаме е, определени компетенции. Ораторката не говори в е, микрофона. Да, Даниел Дантон. Катрин вече говори по въпросите. Твърде разочароващо е за сега. състоянието на нещата. Ние знаем какво бе състоянието в миналото и смятахме, че всички, така ли да се каже, са убедени, че е необходима реформа, необходими са промени. Бизнес модел, който в момента преобладава, очевидно не е в състояние да отговори на потребностите и не може и да предложи абсолютно всички възможности, които би трябвало да са на разположение на ползвателите. Така че продължаваме, трудничко е, но се надяваме, че ще го докараме до някъде. Да. През декември е, се надяваше комисията да може да е, така да се премине към един по-напреднал стадий и да получим и отговор на въпросите. Е, ако не се лъжа, така беше. И сега преминаваме към към следващата точка. Е, става дума за доклад е, Анелин Фан Босойт към по БЪР е, регламент за единния пазар, 197 изменения, 119 от тях е, вече, е, така да се каже, са подадени в края на първия срок. След това 78 последваха допълнително и Междувременно вече са проведени доста срещи с докладчиците в Сянка. Може би Анелин ще ни е, информира за състоянието на преговорите и консултациите. Докладчика в Сянка на НП не е тук, е, но може би е, малко по-късно ще се появи. Анелин. Благодаря, Вики. Уважаеми докладчици в уважаеми колеги, както бе казано вече, имаше една дискусия посветена на темата. Сега вече ще трябва да обсъдим измененията, след като вече бе представено изследването началото смятах, че работата ще бъде по-лесна и ще върви по-бързо, но ето, че не. Докладът е, би трябва, трябваше е, да мине на първо четене е, през юли. Е, имаше, така да се каже, един първоначален срок за внасяне на изменения. Нещата се позабавиха и след това се наложи да се е, определи втори крайен срок за измененията. Постъпиха и допълнителни изменения. Благодаря на всички колеги, които са внесли изменения и които участват активно в е, обсъждането и на е, компромисните текстове. Днес преди обяд се срещнахме отново с докладчиците в Сянка, за да обсъдим някои важни аспекти. Струва ми се, че работихме ефективно и конструктивно. И надявам се, така ще стигнем до един е, така, текст, който ще обхване важните въпроси и ще постигне целта подобряване на е, регулирането на е, единия пазар. Ние всички всъщност сме декларирали желанието си да постигнем тази цел. Въпросът е как точно принципа на субсидиарност е, на всяка цена трябва да бъде спазен. Е, консултации, срещи с участници, е, с заинтересовани страни и постоянна оценка. Това, според нас, са решаващите моменти. Така че, надяваме се, и гражданите ще могат да подадат положителен сигнал, в смисъл, че става дума за законодателство, което действително е, предлага стимули. Е, утре, надявам се, е, ще се случи точно това при гласуването. Ще подадем пък ние от своя страна този сигнал към гражданите. Преди да предоставите думата на докладчиците в Сянка, ще благодаря първо на Ан Софи, моята асистентка. И освен това, благодаря е, специално на е, съветника, е, на консултанта ни е, по линия на политическата група ЕКАРЕ. Той много ми помогна. Да, благодаря. Ана Мари има думата. Е, бих искала да благодаря много сърдечно на докладчика Анели. Действително успяхме да поработим добре. Е, НП предложи редица е, изменения и се надявам да постигнем добър резултат. Докладът е много важен, защото става дума за е, постигане на една много важна цел. Единния пазар трябва да бъде по-ефективен, да няма излишна бюрокрация и същевременно да, нещата да се развиват по един демократичен и ефективен, балансиран начин, пропорционално. Европейското е, равнище е, на вътрешния пазар, европейското измерение е, носи действително добавена стойност. Това би трябвало да бъде излъчено като послание. Не би трябвало да добавяме допълнителни елементи, тъй като списъка ще се удължи прекалено много и ще осложни процеса. Управлението на единния пазар, е, е, инструментите е, за добро, ефективно управление, това са основни теми. И ние ще е, се опитаме в нашата работна група да е, е, приложим всички тези принципи във връзка с уреждането на единия пазар и регламентирането му, които ще се отползва и за предприятията, и за гражданите. Благодаря за интересните заседания по този доклад. От началото се отнасях доста критично към този въпрос, тъй като смятах, че много голяма ударение се поставя върху отрицателните сигнали. Междувременно някои от позициите се промениха, но остават някои от опасенията на социалистите. Проблема с оскъпяването на регламентите, така нареченият gold plating. Много е важно, ако държавите искат да въведат допълнителни разпоредби да го направят, ако това е от полза за техните граждани. Продължаваме дискусията, за да намалим административното бреме и бюрокрацията. Сме пак мисля, че трябва да се въведат някои правила административни, ако това е от полза за цялото общество. Основният тон в дебата е в посока към субсидиарността. Комисията предлага законодателни предложения. Естествено, те трябва да вземат предвид дали е спазен принципа на субсидиарност съгласно договора. Затова казах, че в групата на социалистите има някои проблеми. И утре ще гласуваме, в зависимост от това, дали начите изменения бъдат прияти. Имаме и някои компромисни речения. Докладът е важен и е много важно да изпратим съответния сигнал с него. Потвърждавам, че дебатът по време на процедурата мина в правилна посока. Благодаря. Благодаря, Криста Ола Тонец. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчика. Благодаря и на колегите за отличната работа по доклада. Съгласна съм с Ан Мари. Докладът е важен. Става дума за това как да подобрим регламентирането на единия пазар и да може пазара да действа по-добре. Дебатът беше обстоен и задълбочен. И затова благодаря на докладчика за сериозните усилия да примери различните позиции на отделните групи. От е, началото през април успяхме да напреднем съществено. След <clears throat> заключенията на докладчиците в сянка, мога да отегля три изменения от името на Алден Става дума за заличаване на параграф 3, 4 и 6. Това изменение е 135, 137 и 140. Като оттеглям тези изменения, се надявам, че компромисните предложения ще бъдат приети. Имам едно опасение, което искам да подчертая. Алде ще гласува за доклада в резултат на преговорите, но, както казахме още през април, имаме големи съмнения дали Комисията по правни въпроси ще пусне доклада към пленарното заседание. Но доклада става дума за много неща, които са изключителна компетентност на правната комисия. Казва това като опасение преди да го приемем в нашата комисия. Благодаря за ясната позиция. След това ще гласуваме компромисите по отделните параграфи. Благодаря за уточненията. Денис. Игор от Зелените също не присъства. Има ли други които искат да се изкажат. Благодаря. Докладът е важен за законодателството за единия пазар аз внесох доста изменения, благодаря на докладчика за това, че някои от тях бяха прияти, а други влязоха в компромисните варианти. Искам да поставя един по-общ въпрос за това, което трябва по принцип трябва да се съдържи в един такъв доклад. Става дума за изменението ми 133. Е В доклада няма нищо, което да гарантира една добре функционираща конкуренция с трети държави. Големите предприятия и средните и малките са изправени с пред проблеми а, заради продукти, които идват от трети държави. И още нещо важно. Трябва да се говори за на разходите не изобщо, а за онези, които са допълнителни и които се отразяват върху цената. И в моето изменение се говори за допълнителните разходи. И там предлагам да се направи разграничение между двата вида разходи. В едно друго изменение 153 във връзка с резолюцията. Това изменение е внесено от мен, защото а, първоначалното предложение като формулировка не беше взело предвид оценката на въздействието. Тези оценки трябва да са количествени и проверими. Много често там намираме информация, която не е достатъчно доказана на практика. От друга страна трябва да направим всичко възможно Комисията по правните въпроси да приеме нашия доклад. Работихме много сериозно по този доклад. Е, има почти 200 изменения, защото този доклад е изключително важен за нашата комисия. Благодаря. Благодаря. Има ли други желащи да се изкажат по тази тема? ще гласуваме утре. Надявам се, че компромисите вече са изчистени. Анлин, искаш ли да вземеш думата? Няма какво да добавя по същество. Ще се опитаме да вземе предвид вашите коментари заедно с докладчиците в Сянка. Очаквам гласуването утре. Както казах в първото си изказване, много е ясно, важно от нашата комисия да изпратим ясен сигнал, че настояваме за по-добро регламентиране. Благодаря. Чудесно. Можем да минем към гласуването утре вървим с половин час по-рано. Не знае дали можем да използваме 10 минути. Защо този микрофон постоянно се изключва? дали да изчакаме 10 минути, за да сме сигурни, че ще могат да дойдат. Благодаря.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 say. Okay, um, ladies and gentlemen, I think we should start. И така, дами и господа, струми се, че е хубаво да започнем. Дали някой би могъл да предупреди докладчика за следващата точка, точка 7 че може би се движи малко по-напред с времето, за да може да бъде тук. И така, сега ще чуваме представене от комисията по проекта на делегиран акт за митническия кодекс на Съюза. Това е информация, а, която съвета и парламента са получени на 21 август датата на тази информация спазва в кавички е, лятната почивка, която приключва на 20 август явно. От тогава започва броенето, според което този делегиран акт ще влезне в сила ако няма възражение от съвета или парламента в продължение два месеца, с други думи до 21 октомври. И след това ще има още два месеца дискусия. До момента няма а, желание за възражение, което да била политическа а, група и на този месец. Докладчика по темата предлага бързо да се приеме този акт. Той също така каза, че Европейската комисия е направила отстъпки и по някои точки не е достатъчно амбициозна. И сме се постарали да намерим добър балансиран подход. Благодаря господин Йован за това, че повдигна въпроса, че някои елементи не са достатъчно амбициозни, че има и повече, което бихме могли да постигнем. Но зная, че много подробно е работено по тази тема, затова искам да дам думата на комисията. Сузан ли е тук от DigiTaxot? Благодаря. Благодаря много и здравейте на всички. Благодаря също и за въведението, което направихте. Както знаете, Кодекса на Съюза, Митническия кодекс на Съюза беше прият на 9 октомври 2013 и влезна в, в, в сила на 30 октомври 2013 но а, тези разпоредби ще се прилагат от 2016 с цел модернизация на митниците и по-хармонизиран и цялостен подход към процедурите и процесите за операторите и който е приложен всички държави членки. Това е една от а, причините кодексът да бъде прият е именно за да се осигури, че процесите са хармонизирани, които се прилагат във всички 28 държави членки, за да може търговията да се развива в едно а, при равни условия. Делегирания акт, за който а, говорим днес, а, и а, акт за изпълнение трябва да се приемат на време преди влизането в сила – на Митническия кодекс на Съюза, за може държавите членки, но и а, различните заинтересовани страни да се подготвят за осъществяването на кодекса. Това включва актуализация, също така и въвеждане а, и пускане в ход на редица информационно-технологични системи на ниво а, съюз, но и в много случаи национални системи на ниво държави членки трябва да бъдат приети, за да може да бъдат а, при, а, въведени всички тези технологични системи. На 28 юли е прият проекта от комисията. След това е изпратен към съвета и парламента, за да може да почне броенето от два месеца за преразглеждане. Подчертавам, че много близко сътрудничество работихме с представителите на Европейския парламент за разработката на е, делегирания акт. Понякога те из... участваха в експертните групи и също така споделихме всички предварителни версии на е, делегирания акт с е, парламента. Проведохме много а, срещи, било то с депутати и господин Жован и а, представители също така на търговския сектор, за да може да обясним защо и докъде сме стигнали, защо не можехме да стигнем повече. Мисля, че правилно отбеляза господин докладчика, че трябваше да направим отстъпки и в някои случаи не бяхме достатъчно амбициозни. За съжаление обаче, както повечето актове на комисията, Винаги се опитваме да направим компромис между различните подходи на 28-те държави членки, за да имаме реално решение, което може да се прилага при всички държави членки и което да осигурява добър поток на добри търговски потоци, за да може обаче, за съжаление, не успяхме да стигнем достатъчно далеч, толкова далеч, колкото искат някои държави членки или колкото а, търговски сектор би искал. Става въпрос за отлесняването на търговията и упростяването на процесите в това отношение, където не успяхме да стигнем толкова далеч, колкото ни се искаше, но това е процес, който е в ход. И за това смятаме, че ще работим заедно и с държавите членки, и с представителите на търговския сектор, за да продължим нататък и да разработим още по-добри упростени процедури. процедури. Това е причината, поради която сме инициирали процеса за проектна група по улеснените процеси където ще включим наистина представители на държавите членки, но също така и заинтересованите страни и а, представители от съответните комисии, за да може да има добър баланс от а, контрола и защитата от една страна, но и улесняването на търговията и упростяването от друга, за да може да се придвижим към по- базиран на транзакциите подход, а не на системата. Така че за момента това, което сме направили, не е било достатъчно. Следващите 5 години ще видим как ще регистрираме допълнителен напредък. Защо споменавам, споменавам следващите 5 години, повечето разпоредби? Трудно можеха да бъдат ам, завършени, да им бъде предаден окончателен вид заради липсата на информационно-технологични системи. А тези системи ще бъдат пуснати на етапи. И всички системи, които са нужни, ще бъдат на лице на края на 2020 година когато ми се струва, че ще сме успяли да да стигнем до нивото упоменато от господин Жован и да имаме по-добри и по-добре осъществяеми процедури. Един от въпросите, който вероятно ще зададете е какви са разликите между настоящия делегиран акт и предишните версии, които вече сме споделяли с парламента, нашата правна служба разгледа а, делегирания акт много отблизо, за да сме сигурни, че има имаме правомощия за всяка една разпоредба, що се отнасят делегираните правомощия. Промените са основно в привеждане на текста с а, изискванията за законовете формулировки, а в някои случаи, било то с парламента или на други места, не сме искали да... сме искали просто да избегнем дублиране с митническия кодекс. Освен делегирания акт, обект на нашата работа е акта за изпълнение, който в момента се обсъжда с държавите членки. И е сравнително напреднал. За да се направи така, че и двата акта да могат да публикувани. Делегирания, разбира се, едва след приемането от страна на съвета и парламента и след положително гласуване на а, акта за изпълнение от държавите членки, но и двата да бъдат публикувани заедно, както съм сигурна, че повечето от вас ще се съгласят за експертите в областта, в областта на митниците, пък и за неексперти е трудно да разберат разпоредби в делегирания акт, без да имат достъп до акта за изпълнение и съответно Митническия кодекс на Съюза. I think during the discussions uh, we had uh, previously. Um... Смятам, че прямо дискусиите, които по-рано сме провели, мога да спомена някои от разпоредбите, които повдигнаха известни съображения от страна на търговците. Например, изискваните за данни, наличността на данни. И в това отношение смятам, че сме се опитали да направим така, че единствено данните, които са абсолютно необходими, се изискват. И също така да има достатъчно дълъг период за подготовка. Както знаете, първите обсъждания по тези данни започнаха още през 2000 и втора, много скоро след 11 септември, затова имахме изменение на кодекса. Работата продължи и в други държави, и на международно, и на глобално равнище, в Световната организация, митническа организация и така нататък. И за това сме съобразили нашите изисквания за данни с това ниво на обсъждане, но те няма да бъдат изисквани от съответния търговец, докато не бъдат въведени информационно-технологичните системи. Тоест не и преди края на 2019, а в някои случаи едва в 2020, когато и последните информационно-технологични системи са напълно въведени. И накрая бих искала да уверя уважаемите членове на Европа Европейския парламент, но и търговците и другите заинтересовани страни, че това е процес в ход, който продължава. Ние ще продължим работа за упростяването на процесите, свързани с търговията. И е ясно, че веднъж там видим как всичко това се прилага на практика, ще отчетем продължаващите загрежености на държавите членки или заинтересованите страни в конкретно отношение и ако сметнем, че трябва да се измени законодателството, както сме направили и в миналото, ще го направим, тъй като търговията се развива, информационно-технологичните системи се развиват, нуждите на бизнеса се променят последните 30 години. Сме изменили законодателството в областта на митниците и ще продължим да го правим. Вчера имаше работна група в съвета и някои държави членки казаха, че това е един добър пакет по начин, по който се представя в момента и е ясно, че ще трябва да се отиде и по-напред, но това би било част от един продължаващ процес. Благодаря. just ask Commission before we start? Нека да ви попитам преди да започнем с въпросите. Аз очаквах презентация на делегирания акт от страна на комисията. Това формално заявление, писмено ли е? Не съм сигурна дали това изказване ми помогна да разбера по-добре делегирания акт. Аз а, разбрах, че искате да упростите някакъв процес, което означава, че от 2020 ще има нова компютърна система. Нека чуем членовете. Не съм убедена, че аз а, съм разбрала по-добре по този начин логиката за това какво вършите от това изказване и очаквах презентация от комисията. Um, we're going to take a list of speakers. Нека да видим кой иска да се изкаже. Госпожа Турн ще се изкаже вместо Филип Жован, Вержини, от СНД и други. Мога само да прочета становището на колегата Шовен, което ми ни беше изпратено за заседанието по цифровия единен пазар на НП. той обяснява, че съжалява за отсъствието си но че става дума за окончателна версия на а, митническия а, съюз и по-специално на делегирания акт във връзка с митническия съюз и че Комисията направила твърде много, така да се каже, отстъпки във връзка с някои от списъците и каталозите и така нататък. И освен това Филип Шумен смята, че комисията не е била достатъчно амбициозна. Той подчертава, че би трябвало да направим всичко възможно, за да е, намерим един е, уравновесен подход, е, който ще ни позволи да съчетаем е, конкурентноспособността е, и е, сигурността е, през 2000. Е, 1992 година бе прият митническия кодекс. Междувременно вече реалността се е променила. Необходима е актуализация, осъвременяване, за да могат нашите митнически органи да оперират по-ефективно. Всяко забавене на приемането на делегирания акт ще води до допълнително забавяне на прилагането на осъвременения, променения митнически кодекс. Тоест, няма да се справим с сроковете до 1 май 2016 година, очевидно ще трябва да чакаме по-дълго. Освен това, наводени са тежки преговори, проведени са много срещи, имало е много и неофициални разговори с събеседниците от комисията, всички заинтересовани страни, докладчици в сянка и след всички тези обсъждания Филип Шовен всъщност предлага да се премина към една ускорена процедура. Тъй като и съветът в крайна сметка също е информиран добре за всичко, което е направено във връзка с делегирания акт и би трябвало да се съгласи с една ускорена процедура. Това е нашето мнение и един вид предупреждение, че не бива да се бавим от страна на докладчика е, Жове. А, може би Вержене ще ни каже нещо повече. Е Благодаря, госпожо председател. Малко разочаровано се почувствах, като видях а, а, размера на документа и на това, което чухме от комисията. Искам да поздравя докладчика и неговите колеги за съответната работа за корекциите по делегирания такта. Благодаря на комисията. В този процес бяха включени всички действащи лица, заинтересованите страни и парламента, за да можем да приемем един текст, който е компромисен и приемлив. Да, много добра работа от страна на докладчика и докладчиците в Сянка. Нямахме възможност да разгледаме по-подробно тяхната работа. Благодарение на комисията за интересния подход към съвместната ни работа. Благодарение на заинтересованите страни, които участваха в процеса. Наистина, резултатът е колективна работа. Надявам се, че резултатът ще бъде благоприятен. И ще можем да приемем проекта за делегирания акт, така както се предлага. Имаме въпроси към комисията. Като нямаме подробностите по делегираният акт и по акта за изпълнение е, ще ще да бъде по-добре, ако комисията беше по-конкретна. Така че общо взето призвавам да гласуваме за. Да, благодаря. Бих искала да напомня, че действително става дума за нещо сложно и същевременно много съществено и докладчиците в Сянка и комисията, естествено и всички, които са запознати добре с тематиката, ще трябва да я направят достъпна и разбираема и за останалите членове на комисията. Тоест, надявам се, е станала ясна основната ни цел всъщност. Ние желаем да направим нещата по-ясни, по-простички господин Талтън. Да, става дума за прилагането на митническия кодекс и за това, че така стремеже нещата да се опростят. Сега не знае дали е, делегиран акт с около 200 страници или 100 страници самия акт и около 200 страници е вече допълнителните там каталози, приложения и така нататък. Действително е, е лека задача за парламента. Е, ние, естествено, в много кратки срокове трябваше да се запознаем с този акт, е, но в крайна сметка става дума най-вече за комисията, която би трябвало и да следи за прилагането му. Има е, немалко промени, които се правят чрез този делегиран акт. Аз във всеки случай съм изпълнен с доста тревога и съмнения. Най-вече по отношение на митническата декларация, да кажем като тук ниския прак е 22 евро, какво означава това, че в крайна сметка надхвърлиш ли разликата от 22 евро, ще трябва на всяка цена да подаваш митническа декларация, струва ми се не е особено разумно дали това действително е упражняването? Не, не трябва ли в крайна сметка да се помисли много добре? за определене на едни разумни прагове. Това означава на практика 72 милиона митнически декларации повече годишно. Представете си, моля ви се. Това ли е опростяването? Това ли е ефективността? Много хора ще трябва, в крайна сметка, освен това да се запознаят с безброй много нови е, приложения е, във връзка с, и с митническите декларации и много други. Защо в крайна сметка е, е променен прага? И защо комисията, независимо от декларираната цел за упростяване, всъщност осложнява нещата и прави всичко доста по-комплексно. И защо в крайна сметка, сега задавам вече политическия въпрос, нещата трябва да стават чрез делегиран акт и защо точно такъв и делегиран акт? И сега преминавам към следващия въпрос. А, вие в комисията настоявате за 6-цифрения код във връзка с страната на происход и така нататък. Може би това ви се струва по-уместно и по, така да се каже, по-привлекателно и по-добро от тарифните кодове, но в крайна сметка е, въпросът е как точно е, ще се работи вече с е, тези нови кодове, които ще се различават очевидно от тарифната номенклатура, от митническата номенклатура защо и за операторите, и за ползвателите, за гражданите, естествено и за митническите органи, се въвеждат толкова много нови неща, които не непременно водят до желаната цел ефективност и упростяване. Госпожа Калас, Моят въпрос е свързан най-вече с прилагането на а, актовете. Държавите членки а, издават а, правилници за а, при, правилното прилагане на делегираните актове. Естествено, тук а, м, става дума за това да се въведат съответните промени в практиката. А, Смята ли комисията, че срока за прилагане е добре премислен и съобразен с целият процес за промяна на националното законодателство и изработването на правилниците на национално равнище? Е, и всъщност е, дали някои от мерките действително няма да се окажат практически неприложими и недо... неработещи? Това е вторият ми въпрос. Може би Денис иска думата? Не, очевидно не. А, Мария Грапини има думата сега. Да, благодаря, госпожо председател. Трябва да е, се съглася с вас. Още в самото начало вие попитахте как точно в крайна сметка ще е, се представят нещата и защо е, чуваме от комисията не това, което е, очакваме да чуем. Става дума за промени, които би трябвало да започнат да се прилагат след 6 месеца. В продължение на две години е, изгубихме е, много време, можехме да приемем тази делегирания акт и сега изведнъж се оказва, че ни остават само 6 месеца и е, е, това естествено много ще затрудни митническите администрации в държавите членки. Ние също сме е, така, в стрес, е, тъй като е, е, нямаме достатъчно време за да се подготвим, да се информираме. Същевременно трябва да дадем достатъчно време и на економическите оператори, за да се подготвят за всичко това. И сега а, е, ни казвате а, е, така съвсем кратко и ясно, целта е да упростим а, търговските взаимоотношения и а, процедурите, но а, първо не знам дали постигаме това опростяване и освен това в крайна сметка става дума за е, законна търговия, за е, спиране на незаконните е, практики, за е, предотвратяване на е, пиратските е, продукти, за е, спирането им на митническата граница. Нищо не казвате. Е, не става ясно и какви данни точно ще се събират. Обикновено като задаваме тия въпроси и комисията ни казва, бъдете спокойни, за всичко сме помислили. Ама кой в крайна сметка събира тези данни? Е, кой е, отговаря за е, правилната им обработка? Е, толкова време мине и още не сме разбрали за какво става дума. Очевидно, комисията, поне така декларира, желая да намали разходите и за економическите оператори, и за гражданите, за потребителите. Аз самата съм работила в текстилния сектор и знаем много добре колко големи са проблемите и с измамите и с подправените етикети и означения на продуктите и с пиратските продукти и така нататък. Тоест не става дума изобщо за някаква търговия и за упростяването на всякакъв вид търговия, а за коректната, законната търговия. И освен това, още веднъж повтарям, как смятате, че за 6-7 месеца всичко това ще може да бъде свършено и ще започне прилагане? на тези е, промени. Освен това, говорите за това, че ще има и е, акт във връзка с прилагането. Тоест, сега правим делегирания акт за митническия кодекс и след това ще има делегиран акт за прилагането, така ли? Е, акт за, или по-скоро акт по изпълнението. Не мога да разбера Тук при всички положения обаче се променя по същество. Митническия кодекс променя със съдържанието. И е, вие ни давате страшно много кратки срокове. Нямаме време за да обмислим всичко това, да го координираме помежду си, да се консултираме. Съжалявам. Um, Благодаря, <clears throat> господин госпожо председател. Няколко уточнения. Ние разполагаме с правомощията, ако искаме да удължим срока. Второто е, че се договорихме по един а, митнически кодекс преди. Знаехме, че той трябва да се коригира. А по частта информационни системи Казахте, че това е важно, защото системите така стават по-ефективни. В момента <clears throat> дали всички държави членки са достатъчно подготвени, може би имат информация по този въпрос. Ако много от държавите не са готови и това за тях е проблем, трябва да им се даде малко по-време повече време и дали системите са оперативно съвместими. И другото, което е включено в акт, делегираният акт. Тук има представители на съвета, но мисля, че вашето присъствие не означава, че ще коментирате тези неща. Мисля, че първоначалният кодекс беше прият с консенсус. Процесът беше сложен. Добре е тук да включим и докладчиците в сянка, заради това, че материята е сложна. Приходите, борбата срещу измамите, този акт е изключително важен. Затова има нужда от повече информация благодаря на комисията за информацията в началото. Ако няма други въпроси, позволете ми на мен да задам няколко. Да, свършена е много работа. Благодаря на колегите и на докладчика. В момента сме в малко трудна ситуация. Има срок, май 2016 година. Имаше доста въпроси по време на дебата. Искаме да разберем по-добре какъв ще бъде ефекта от вторичното законодателство – Доколкото разбирам, целта на тази промяна в кодекса е да подобри и опрости и модернизира системата и начина по който служителите на митниците работят с бизнеса и целта е да се улесни търговията. Всъщност в нашето, нашия списък с приоритети сме записали възможност за доставка на колети. И не бива да създаваме затруднения пред тези неща. От 21 август след като получихме вашия текст, получих две писма от бизнес организации, които претендират, че новите текстове създават допълнителни разходи. Пример за това <clears throat> са Американската търговска камера – Защо бизнеса казва, че създаваме разходи, а от друга страна ни се казва, че улесняваме и опростяваме нещата? Бих искал от комисията да чуя представяне къде, какво е подобрено, кое е опростено. Може би е нужно да обясните подробно Основните въпроси са къде са допълнителните затруднения. Може би това е дигитализацията. Оказва се, че искате и събиране на повече информация като категория. Имаше притеснения около 6 <clears throat> цифри от кодекса. Имаше и притеснения, че дали а, ще могат да се използват а, пълномощници, дали сте създали равнопоставеност между отделните оператори на пазара. Не изключваме ли доставчиците на колети? Още един въпрос. Изисквате декларация, когато има преместване на стоки между две летища в Европейския съюз. А преди нямаше такава митническа декларация преди да вземем решение, искаме да получим отговор на тези въпроси. Надяваме се, че комисарят ще даде отговор на тези въпроси. Питам, за да можем да обясним на заинтересованите лица къде и какво е било простено. Искате ли отново думата? Да, разбира се. Извинявайте, че не можах да представя достатъчно подробности по текста. Това беше, защото не исках да отнемам повече от вашето ценно време. Щяха да бъдат необходими и някъде около 45 минути. Разбирам, че какви са вашите опасения. Всъщност, делегираният акт е част от целия пакет с кодекса и акта с изпълнение, като целта е да подобрим условията за търговия и да дадем възможност на митниците да работят по-ефективно и същевременно да улесним търговията, като достатъчно, дадем достатъчно гаранции за защита на гражданите. Основният инструмент за тази цел в нашия текст е автоматизацията. Събирането на предварителни данни, за да можем да анализираме стоките, за да вземем е, решение за контрол предварително. Това е в полза на търговията. И даваме възможност е, на митниците да насочат е, по-ефективно своите ресурси чрез анализ на риска и по-добри методи на контрола да използват своите ресурси само за пратки, където има висок риск. Това е, което исках да добавя към моето изложение, преди да отговоря на вашите въпроси едно от основните постижения на пакета за кодекса е <clears throat> хармонизираният подход. Равнопоставеност между държавите членки и търговията в тези държави. Митниците ще използват едни и същи информационни системи и ще прилагат един и същ подход за разрешенията. С едни и същи изисквания за данни. което показва еднакво третиране навсякъде в държавите членки. Така е по-лесно за всички, когато в разпоредбите са включени еквивалентни хармонизирани изисквания, които се прилагат по един и същи начин навсякъде. Което ще даде възможност и за по-ефективни решения за разрешение или контролни мерки. Имаше един въпрос за това как комисията ще гарантира, че държавите членки ще разполагат с съответните системи на време. Подходът е двустранен многогодишен стратегически план за всички информационни системи и проекти. Това е многогодишен инструмент, който вече се реализира от комисията и държавите членки от няколко години, за да се гарантира, че всички върват в една посока. В рамките на, на кодекса. Комисията прие с регламент програма за работа с съответни срокове и кой какво трябва да направи за въвеждане на системите. Тази работна програма е едногодишна Наскоро започна работата по нейната актуализация, за да можем да спазим сроковете. За тези срокове са записани в работната програма, а не в кодекса. Въвеждането на тези системи е доста скъпо. Актуализацията на тези системи изисква <clears throat> доста средства. И в работната програма са записани конкретни срокове, етапи за да <clears throat> се въведе е, цялостната система на време. За да могат е, към края на 2020 година всички да разполагат с такива системи. За това е, работим и за националните системи, тъй като тук става дума за комбинация системи на общността и национални системи, които трябва да бъдат създадени във всички държави членки. Има една <clears throat> проектна група, в която участват <clears throat> всички държави членки, която има задача да прегледа националните системи и да ги организира в посоката, на новите разпоредби и целта е да бъдат подготвени на време. Благодаря. Зная, че тази материя е малко нова за всички и би било добре, мисля си, че ако изпратите е, част от това, което казахте днес е, в писмен вид, е, за да можем да обясним на колегите и да отговорим евентуално на въпроси на заинтересованите страни. разполагаме с време в нашата комисия през октомври и ще поговорим с координаторите днес дали да включим допълнителен дебат. Благодаря на всички, благодаря на колегите, които участваха в този процес. Но има смисъл да спрем малко процеса и да поискаме повече информация, за да се запознаем с темата по-добре. Така че ако нямате възражения, предлагам комисията да включи тези неща, които каза устно в писмен текст, включително и отговор на въпросите е, на колегите за шесте цифри в кодекса за почтенските услуги и въпросът на госпожа Кан за реализацията. Имаме нужда от тази информация, защото ще трябва да вземем решение. Благодаря. Um, благодаря. Благодаря и, че и на нашата докладчица Илдико успя да дойде по-рано. Следващата точка, 7 от дневния ред, е становището на Илдико Галпелц по Европейския семестър за координация на економическите политики и изпълнение на приоритетите за 2015. Още наш благодаря за работата ви. Нека а, вземете сега думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, също и докладчици в сянка, с настоящи дебати и гласуването утре ще стигнем края на едно дълго пътуване и се надявам да можем да приключим най-накрая с това досие. Обикновено са кратки сроковете, в случая наистина много малко време за работа имахме, но успяхме да спазим ограниченията. Ще говоря за измененията и компромисните изменения, защото вече говорихме за този доклад подробно повече от веднъж. Не искам да навлизам отново в подробности, но съм получила 54 изменения и на тяхно основание сме разработили 6 компромисни изменения, които според мен допринасят за първоначалния проект, подобряват моето първоначално предложение, така че съм доволна, че повечето групи изразиха своята подкрепа с тези компромисни изменения. Но ако разгледаме тези компромисни изменения, става ясно, че специфичните за държавите препоръки продължават да бъдат проблем за много от колегите. Много от тях не се спазват и статистическите данни показват все по-голям брой процедури по неспазване, което на свой ред води до притеснения. Това не са всички възможности за единия пазар. Липсата на финансиране за малки и средни предприятия, проблемите за малките и средни предприятия при достъпа на финансиран, до финансиране наистина са сериозен проблем, но мисля, че имаме добро съчетание на а, обществени и частни средства, за да решим този а, проблем. Затова не можах да приема всички а, изменения в тази тема. Преразгледахме директивата Тоест, преразглеждането на директивата за услугите не е посока, през която аз съм готова да, по която съм готова да поемем. Не искаме да влушаваме Ситуацията искаме да я подобрим. Много от а, измененията бяха свързани с бюджета или биха довели до много сериозни изменения на бюджета. Особено от а, а, с от другите комисии решихме, че ще се спрем на изменения, които са част от работата на нашата комисия. Комисията за вътрешния пазар. Така че а, изменения, които не са включени в компромисните, са изключени. Не защото не сме съгласни задължително с тях, ами просто защото попадат извън полето на действие на нашето, нашата комисия. Като цяло, госпожо председател, смятам, че няма висящи въпроси, отворени въпроси, няма спорни въпроси. Доволна съм и съм благодарна на докладчиците в Сянка за техния принос, приноса на колегите и съм отворена за предложение до гласуването утре сутринта. Чудесно, благодаря. Господин Готиарес има думата. Благодаря, госпожо председател. Много благодаря, разбира се, и на докладчицата за нейната работа и готовността и да се слуша в диалога. Вярно, че с тази нова методология постигаме добро политическо съгласие с докладчетата и с повечето докладчици Сянка. Благодаря за тази добра воля. Смятам, че е добро становището, което сме изработили. И смятахме, че това е становище, което трябва да бъде прието в ЕКОН и спрямо това адаптирахме своите изменения. Но ми се струва, че не трябва вътрешния пазар да е нещо вторично на економическото управление. Като членове на тази комисия имаме много важна роля – как се осъществяват а, разпоредбите, как се прилагат директивите, докъде трябва да стигне единния цифров пазар. А пък в крайна сметка всичко това се счита за някакво не толкова важно изменение, не толкова важни изменения като тема. Вярно е, че за да се справим с това, трябва да имаме силно становище, и да получим подкрепата на комисията ЕКОН. И не само да преповтаряме предишни доклади, ами и да правим конкретни, специфични за държавите препоръки и да видим какво е новото и от комисията. Смятам, че този доклад е актуален, силен, амбициозен. Изразява становище на тази комисия по отношение на европейския семестър. Но след като казах това, мисля, че трябва да отчетем и две неща. На първо място услуга, а, директивията за услугите, съгласен съм, с, съгласен съм с докладчицата, че не можем да отваряме дебата по тази директива, защото не разбираме много добре къде, не знаем къде точно искаме да поемем, не знаем каква ще е окончателната цел на това преразглеждане. Особено, що се отнася до професионалните услуги които се а, установяват по съвсем различен начин в държавите членки. Но няма, няма готовност от страна на държавите членки. Много разлики добавяме в държавите членки за начина по който те разглеждат евентуалните е, различия и отклонения а, в това отношение. Каква е реалността днес обаче от тази директива? За съжаление, не смятам, че има недобра оценка, достатъчно добра оценка. Ето защо е важно за комисията, тъй като те, разбира се, а, извършват тази дейност. Нужно е комисията да разгледа всичко това и какво стои зад тази директива на място в държавите членки. Ние смятаме, че трябва да се подобри изпълнението, прилагането на директивата по отношение на директивата на условите по отношение на ам, европейския семестър. Тук говорим за становище. И последната дума е в комисията ЕКОН. Но сега, когато държавите членки искат да имат някакво поле за действие, за да извършват дейности, съпъстващи тези с, свързани с един цифров пазар, искат, разбира се, данни, информация и доклади, но ние трябва да можем да кажем държавите членки, че има повече гъвкавост в процеса, че той е по упростен и че ще сме по-ефективни по отношение на различните инвестиции, особено инвестициите, които ще направят по-силен вътрешния пазар. Това са елементите, които иска да засегна. Докладчикът е свършила чудесна работа и сме много доволни как изглежда доклада. Още веднъж поздравление за докладчицата и успех! Орика от Екаре идва насам. Между времено има и някой от либералите, който иска да се изкаже. Или да изчакаме Кая. Искате ли да се изкажете? Добре, нека Кая се изкаже. Или Данис, искате ли да вземете а, думата, докато чакаме? Да, благодаря ви. Благодаря на докладчикът. За моята политическа група това наистина е, е сложна тема. Трябва да имаме предвид и социалното измерение на е, единия пазар, но и социалното измерение на европейския семестър и на специфичните е, препоръки за страните. Опитваме се да разделим малко нещата, е, тъй като единия пазар и прилагането на правилата са от съществено значение, естествено. Бих подкрепил един подход, който е свързан най-вече с така едно по-засилено прилагане или повече акцент върху прилагането. Естествено, нещата са свързани с участие на неправителствени организации. Това е на изискване и на уверената левица. Нещо, което ние подкрепяме. Тъй като до днес вечерта имаме възможност да внасяме предложение, включително и по имейл, е, мога да кажа, че изменение 14 за нас е много важно. Ние е, Всъщност искаме само нещата да се отнесат към е, хартата за основните права и да се така, приведат нещата в съответствие и с Европейската социална харта защото става дума за една определена правна ситуация. Виждам, че е, в крайна сметка в компромисните е, предложения не са включени тези е, наши искания. И в списъка за гласуване виждам обаче, че има текстове, които са точно противоположни на всичко това, за което сме говорили, за което смятам, че се договорихме, така че е, нищо не е направено по отношение на е, тези вече съгласувани е, изменения с е, докладчиците в сянка и политическите групи. Аз намирам, че това е един меко казано странен подход. Да, някои от е, измененията е, не могат да бъдат е, включени, тъй като е, колегите не са съгласни с тях. Е, не знае дали това действително се отнася до изменение 14, но ми се струва, че в крайна сметка то не влиза в обхвата на правомощията на нашата комисия. Може би влиза в обхвата на правомощията на друга комисия. Имайте предвид, че в крайна сметка Естествено, независимо от това, че имаме едни определени правомощи, ние трябва да се съобразяваме с основните права. А сега Кая. Трябва да всъщност да извиня нашият докладчик в Сянка. Заседнала е в задръстванията. От нейно име ще кажа всъщност, че благодарим на докладчика за чудесната работа. Благодарим и за включването на е, така, основните приоритети в компромисите. Подкрепяме компромисните изменения, които са представени от докладчика, но е, ще има разделно гласуване. Е, когато става дума за законодателството по отношение на единния пазар, естествено европейския семестър е, е приоритет за нас и държавите членки би трябвало да приложат абсолютно всичко свързано с единния пазар, е, включително и енергийния транспорт и цифровия сектор и така нататък е, комисията и процедурите за нарушение на договорните задължения, най-вече по отношение на директивата на услугите, на продуктовите е, регламенти и е, е, законодателството свързано с е, е обществения сектор, с публичния сектор и е, сътрудничеството между държавите трансграничното сътрудничество заслужават повече внимание. Естествено, че националните парламенти е, също се нуждаят от определени правомощията, което ще им позволи да се погрижат за едно по-добро прилагане на е, правните разпоредби. Да чуем и следващият оратор. Благодарим за добрите компромиси, е, решенията във връзка с европейския семестър е, са много важни. Е, ние приветстваме и всичко това, което е включено по отношение на европейския семестър. Виждаме обаче и слабости. Проблеми ни създават изискванията за откриване на нови източници за финансиране на малки и средни предприятия. Нямаме нищо против е, да се е, разкрият и нови частни източници, но е, в крайна сметка ние настояваме най-вече за източници по линия на публичния сектор, на държавните органи и естествено проследяването на всичко, което е свързано с оползотворяването на тези финансови ресурси. Тъй като знаем колко солидни суми потънаха, да кажем по този начин, и се загубиха някъде в търговските банки на Италия, например, а и на други държави членки. Така че изменение 5 не се подкрепя от нас. Освен това, има държави, които в крайна сметка си позволяват малко повече свобода и въвеждат различни правила, по-добри или по-лоши. Ние би трябвало в крайна сметка да се стараем да въведем и по-добри правила за всички да е, подобрим структурата, да подобрим е, качеството, е, както и образованието. Очевидно, в резултат на някои е, правила, е, които се стараят да хармонизират нещата в Европа, е, образованието в Германия в крайна сметка се влуши. Освен това се обръщам с призив към всички да подкрепят утре внесеното от нас изменение номер 36. Благодаря ви. Благодаря на докладчикът според мен този текст е изключително важен. Европейският семестър е, е един етап от изграждането на Европа и инструмент срещу кризата. Ролята на нашата комисия трябва да бъде да направим така, че да допълним а, реалната економика защото економическия семистър много често се схваща от нашите граждани като общата картина. Компромисните изменения, според мен, са много добри. И подобряват текста създаването на растеж и създаването на работни места в реалната економика, държавната и частната. Искаме в някои случаи да запишем всичко в нашия текст. Всъщност, <clears throat> нашата комисия следва да въведе тези значителни промени. Разбирам някои колеги от дясно, които искат да въведат някои изменения също време, но нашата комисия следва да излезе с единна позиция. В момента и за следващия период за значението на економическия семестър. Да, има и други комисии, които се занимават с макроекономиката. Нашата работа е да погледнем микроекономиката, създаването на работни места. И само така нашите изменения с компромисите ще влязат в архитектурата на семестъра. Благодаря. Андреас Шваб. Андреас Шваб. Благодаря, Вики, госпожо председател. Току-що чухме е, изказването на колегите и след като чухме и е, е, представянето на, от страна на докладчика, да, присъединявам се към казаното до тук. европейски семестър, в крайна сметка, е от огромно значение за развитието на Европейския съюз. И вече сме говорили и в рамките на председателския съвет тук, но имам усещането, че особено когато става дума за създание на председатели на комисиите, нещата като че ли се омалуважават. Особено по отношение на макроекономическите параметри трябва да знаем, че трябва да говорим за разходите на държавите членки, защото има различни решения – не парламентите, а съответните Министерства на финансите взимат решенията по разходите във връзка с макроекономическите параметри. Така че се обръщам към госпожа Форд като председател на нашата комисия. А също и към колежката Гебхарт. Аз от моя страна също поемам ангажимента тази година вече да убедим и председателите на е, останалите комисии е, колко важна е, е темата Европейски семестър. И именно в рамките на Европейския семестър трябва да се включат всички тези елементи, за които говорих. Благодаря. Евелин Гебхарт има думата. Благодаря. Ще се съглася с току-що казаното. Изключително важно е това, което каза колегата. Наистина, в този парламент и във всички политически групи очевидно има проблеми да наложим именно темите, по които работи комисията ИМКО. А те са, естествено, и много важни. Непрекъснато трябва да се опитваме да убедим колегите и очевидно и когато става дума за съвета на председателите на парламентарните комисии, ще трябва да проявим особена опоритост и да покажем съвсем ясно, че темите са важни и трябва да се включат на всяка цена в работата по европейския семестър. А Мога да кажа от името на моята политическа група, че ще го направим и съм сигурен, че и, сигурна, че и моят колега ще ме подкрепи. Така че продължаваме работата в очертания е, на та линия и посока. Е, да, благодаря. Е, благодаря на всички, които са работили по тази тема. Искате ли да се върне на темата директива за услугите? Аз не бих предлагала да отварям отново досието във връзка с директивата за услугите, но бих предложила да поговорим и да обърнем особено внимание на начина на прилагане на директивата. Имаше доклад по собствена инициатива, но дали е, действително нещата ще се изяснят по отношение на член 20 във връзка с дискриминацията при ценообразуването. Аз мятам, че не бива изцяло да се преработва директивата, но да се включи елемента прилагане на директивата и то най-вече по отношение на член 20 в темата за европейския семестър. Ецарио a kompromisszumokat sem felállítani. Mindig próbálunk többet és többet beletenni ebbe a véleménybe. Опитваме се с компромиси да включваме все повече в становището, което същевременно разширява рамката на темата, която регламентираме. Целта ми е, в становището беше да се насоча към онези сфери, които са в правомощията на нашата комисия. за да можем да представим нашата позиция заедно с колегите. Използвахме този подход. А по другите въпроси, като например социалната харта, смятам, че ако включим някакъв такъв текст, становището ни няма да е толкова категорично. Разбирам вашето желание да се включат и други области и други аспекти. Искам обаче да ви помоля да насочите вниманието си към основните акценти, които представляват правомощията на нашата комисия. Благодаря на колегите за сътрудничеството до този момент. А пък другите неща знаят, че те могат да бъдат включени на по-късен етап. Разбирам, че колегата Янна не, не харесва това, че не искам да подкрепя изменение 13, но не защото не съм съгласна с него. В а, параграф въвеждам една оговорка за единия пазар в измеренията на европейският семестър. Ако добавим други неща, разширяваме тематиката и намаляваме категоричността на текста. Надявам се, че в крайна сметка ще ме подкрепите. Благодаря. So, thank you very much for that. And... Благодаря. По този въпрос гласуваме утре в 9 часа и 30. Но вижте, не, заседанието не е в същата зала, както сега. Утре сме в Ян. Коя зала там? 4Q1. Okay, could somebody see if we can alert the other Да. <clears throat> А, можем ли да минем сега към заседанието на координаторите? Благодаря и специално на Анна Мария.